Good afternoon, colleagues. Добър ден пак, колеги. А ако сте готови, можем да започнем за следобедното заседание. С удоволствие посрещаме сега негово превъзходителство министър Крис Фирни. Той е министър на здравеопазването е, от Малтийското председателство – много се радваме, че той е тук е, и очакваме да чуем вашите приоритети и как възнамерявате да работите по важните досиета. Нека да дам на господин министъра първо думата и след това ще имате възможност да задавате въпроси и да правите коментари. Заповядайте. Така, ярко. Благодаря, госпожо председател. Искам да се възползвам от е, възможността отново да благодаря. На вашата комисия убеде, убедена съм, че, убеден съм, че и вие, като ваше предшественик, ще продължите с важната работа на тази комисия в благото на нашите граждани. Шест месеца са много кратък период и Що се отнася до здравеопазването, така както и в други области, приемствеността е изключително важна. Всичко, което е обсъждано в съвета в последните години, трябва да остане в дневния ред на срещата на върха на министрите на здравеопазването. И е, считаме, че ще е добре да добавим и някои нови идеи, заедно с е, продължаващата работа по вече започнатите теми. Работната програма за съвета ще си остане, е, включително и за след нашето председателство. За мен е, е удоволствие да съм тук и за краткото време, което ще бъдем заедно, ще ви представя темите, които ще разглеждаме по време на нашето председателство и ще обсъдя с вас и някои други идеи. Да започна с един от нашите приоритети, а именно продължаване на работата по незаразните заболявания, особено за мерките, които трябва да бъдат предприяти, за да се избягват смъртните случаи. Преди няколко десетилетия в Европа заразните заболявания бяха причината за смъртта на стотици хиляди граждани. Но инициативите, въведени от здравната общност, мерки за публичното здравеопазване, дадоха възможност да се преодолеят голяма част от заразните болести. И сега в Европа не те са основните причинители на масова смърт, така както това се случваше преди 60-70 години. Сега обаче имаме проблем с не заразните болести. С тях е, сега се намираме в положението, в което се намирахме с заразните болести преди 60-70 години. И така както успяхме да намерим начин да се приборим с заразните болести, изключително важно е сега и на национално и на европейско ниво да търсиме методи и системи за борба е, и превенция на незаразните заболявания. Една от тези заболявания, което се среща най-често, е, е затластяването, а това е напълно предотвратим проблем. Той е, придобива измеренията на епидемия в Европа и според нас това е и една от причините, една, една от причините за заболявания, която може да бъде предотвратена в борбата с незаразните заболявания. Затластяването е тема на обсъждане в Европейския съюз от много години. 2007 комисията излезе с бяла книга, стратегия за справяне с проблема. После, още по-целенасочено, 2013 Европейският съвет даде мандат на групата на високо ниво за дейност за изхранване и физическа дейност за изграждане на стратегия. И ние смятаме да сложим акцент върху затластяването на деца. В момента сме в средата на изпълнението на плана за действие 2014-2020 година по тази тема и в момента се извършва средносрочен преглед на този план. Ще има неофициална среща на върха в Малта през март. Ще бъде представен този преглед, за да установим кои мерки сработват в страните членки, какво може да бъде подобрено, какво можем да се научим от, от другите, за да постигнем целите си. Целта е да се сведе е, до минимум е, заболя... затластяването сред децата. Но данните показват, че за момента далеч е, не сме на път да постигнем тази цел. И за това, според мен, ние трябва да работим за предотвратяване именно на, такив... на този проблем, защото то е част от борбата с незаразните заболявания. Ще разработим и комплекс от, от инструменти, включително за училищните власти, примерно с препоръки за това как, каква храна да се закупува, когато се дават обществени поръчки за изхранване в столовете в училище. Също така трябва да се от разговори с индустрията за промяна на видовете храна, които се предлагат на нашите деца. Надяваме се да продължим е, дискусията е, на тази тема, да променим начина по който се хранят децата, като се обърнем към е, предлагането и доставките. Ако успеем да дадем на хилядите власти, които набавят храна чрез обществени поръчки, ако им дадем възможност да избират от е, възможните инструменти и да поръчват храни, които не непременно са най-ефтини, но имат най-висока е, хранителна стойност, и по-малко мазнини, по-малко калории, по-малко захар, по-малко сол. По този начин ще успеем да променим и пазара, а и е, начина на производство на храните за обща консумация. Така че ще направим този набор от, е, или комплект от инструменти за училищните власти, за да осигурим по, о, храна с, с по-висока хранителна стойност. Това е едно измерение от нашата дейност. Втора тема е сътрудничеството между страните членки и техните здравни системи, включително и трансгранично, по отношение на предоставянето на здравни услуги. Две-три измерения има тази тема. Знам, че съм ограничен във времето, защото е добре да има време и за дискусии. На нас не се иска услугите за пациенти, които страдат от редки заболявания, тъй като знаем, че не винаги е лесно да се намерят центрове, здравни центрове от, с върхови постижения в това отношение – това е особено вярно за хората с редки заболявания, защото много често може да се окаже, че е, даден човек с такова за, е, заболяване е единствения в този район. Затова е, следва за всяко рядко заболяване в Европа поне да има един център за върхови постижения. Е, по тази тема работим с комисията, за да направим така, че тези центрове за върхови постижения да бъдат свързани в една мрежа, да обменят опит, да обменят това, което са научили, да дават възможност за научни изследвания. И второто измерение на този въпрос е да използваме тази мрежа като рамка, около която да се структурират да се структурира обучението на лекари, парамедицински лица и медицински сестри за редки заболявания. До момента това обучение се осъществява само с двустранни договорености, едва ли не между отделните специалисти или болници. И е, нали, ако някой има късмет, ще го изпратят някъде да се обучи, но ще има много други, специалисти, които няма да имат този късмет. Затова е важно да се създават подобни е, възможности за обучение след завършване на висше образование. Това ще бъде от полза и за професионалистите, и за пациентите. Накрая, достъпа до лекарства особено нови такива. Дори, е, макар че в парламента се провеждат дискусии на тази тема, според нас страните членки трябва да обменят повече опит, да обменят повече информация за това как е, се предоставят е, подобни лекарства. Също трябва да се търсят възможности за образование, е, за обмен на технологии и информации за това как е, се закупуват съответните лекарства. В последната година, година и половина, този въпрос е, се обсъжда в съвета нееднократно. И аз си давам ясна сметка, че в момента се създават регионални групи които обмислят възможностите за общи обществени поръчки. Бихме могли да мислим за подобни такива, дори на изцяло европейско ниво. Когато става дума за нови медицински продукти, трябва да поддържаме и отворен канала за комуникации с фармаци оптичната индустрия, да работим е, ръка за ръка с тях. По време на нашето председателство ще продължим инициативата на холандското председателство, която после бе подета от е, португалското председателство. Сега ние предвиждаме да направим още една поредна кръгла маса между представители на страните членки и фармацевтичната индустрия. Това са два от основните ни приоритета, госпожо председател, което не означава, че няма и други теми. В края на този месец, например, ще има среща на високо ниво на, с експерти по ХИФ и СПИН в Малта. После ще има конференция за електронно здравеопазване с обсъждане на информационните технологии. Антимикробната резистентност също е много важна тема, но ще спра тук, за да чуя а, уважаемите депутати какво имат да коментират и да зададат като въпроси и ще продължим. Председателката, благодаря господин министър, оценяваме високо вашите встъпителни слова. Обедена съм, че колегите ще имат немалко въпроси. Започваме, както винаги, с изказващите се от името на политическите групи. Госпожа Кростет от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря за отделеното ни време. Това е един важен за нас диалог в началото на вашето председателство. Няколко теми искам да засегна. Реално, наясно съм, че те не непременно засягат вашите правомощия, по-скоро тези на министъра на селското стопанство. Става дума за медицинските продукти за ветеринарна употреба. И ние очакваме с всяко поредно председателство съвета да излезе с определена позиция по темата, за да можем да работим. Вие казвате, че много искате да се борите с е, антимикробната е, резистентност и е, всъщност преразглеждането на регламента за е, ветеринарните медицински препарати е именно основен момент от тази борба. Надявам се, че ще направите така, че да има напредък по темата. Говорите за редките заболявания, много ме радва това. Говорите за необходимостта да има мрежа от центрове с върхови постижения. Обръщам ни внимание е, обаче, че е много важно да се даде един нов е, тласък в борбата с тези редки заболявания, а също така и за преодоляване на разпокъсаността на пазара и за подкриване на много високите разходи за научно-развойна дейност. Затова е необходимо да се търси напредък в сътрудничеството между страните членки. Как възнамерявате да организирате това, така че европейските пациенти, които страдат от подобни редки заболявания да бъдат третирани на равна нога. После говорите за консултации за развитието на а, информационните технологии за здравеопазване. Какво а, предвиждате да направите, за да включите и парламента в тази дейност? Комисията има някои предложения, ние ги приемаме с известни условия. И накрая, вакцинациите. В момента, за съжаление, се наблюдава едно намаляване на степента на е, употреба на вакцини в Европа. Е, какво възнамерявате да направите така, че е, гражданите на Европа да се възползват много повече от възможностите за вакцинация? Благодаря. Благодаря. Сега, госпожа Дали, координатор на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Фърн. Благодаря ви, господин министр, че ни изложихте приоритетите на Малтийското председателство за областта на здравеопазването. Много се радвам, че ще отделите специално внимание на затластяването, най-вече на затластяването сред децата. Вие самият казахте, че в Европа то е достигнало епидемиологични измерения, най-вече в Малта. След като изтекат 6 месеца, според мен ще трябва да анализираме и постигнатите от вас резултати в тази област. Ако искаме да се справим с затластяването сред децата, ще трябва да обърнем внимание и на начина на хранене на семействата. Говорихте за храненето в училищата, например. Как според вас може да се хармонизира тази система в целия Европейски съюз? Имате ли някакви конкретни идеи? Възнамерявате ли да предприемете и някакви други действия, не само на ниво училища? В края на изказването си говорихте и за данните от областта на здравеопазването. Цифровите технологии продължават да се развиват. Те са един новаторски инструмент, който може конкретно да допринесе за трансграничния обмен на данни за пациентите. В немалко държави членки обаче няма подобни програми, няма подобни програми, които да са от полза за пациентите. Какво възнамерявате да предприемете, за да разполагат всички държави членки с подобни програми? Така ще може и да има обмен на информация помежду им. Благодаря. От името на ЕКАРЕ госпожа Купър. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać Pani Ministra. Благодаря. Имам към вас следния въпрос, господин министр. Сред приоритетите ви е затластяването сред децата. Проблемът с затластяването се дължи на ред фактори. Една от причините за затластяването, включително и сред децата, са преработените храни. Преработените храни са пълни с химикали. Въпросът ми към вас е обявявате ли се в подкрепа на екологичните храни? Вече сме говорили ниско рисковите пестициди. Към момента са регистрирани само 7 такива пестицида. Процесът на регистриране, ако не греша, отнема близо 2 години. Трябва да работим за рационализирането на този процес, на процеса на регистриране на естествени нискорискови пестициди. Намесва се и друг фактор, именно хранителните отравяния. Децата често са изложени на подобни рискове поради някои вещества, които повсеместно се съдържат в храните. Какви са възможностите за предотвратяването на широкото използване на ксеноестрогени, които предизвикват не само туморни образования, но са и заплаха за репродуктивното здраве. Тези вещества се отразяват на здравето. Какво смятате да предприемете по този въпрос? Госпожа Майснер, благодаря, госпожо председател. Господин министър, от името на либералите също ви благодаря за изложението. Предстои ви със сигурност интересно председателство. Няколко въпроса. Участвах в преговорите за регламента за лекарствените продукти. Тези преговори бяха един изключително сложен и тежък процес. Ще може ли съветът, като се има предвид това, да спази графика? Ако искате да спазите графика, би трябвало да вземете решение през месец март, да прехвърлите досието на парламента и ние от своя страна през месец април в пленарната зала да потвърдим резултатите от тристранните разговори. Немалко представители на отрасъла очакват да направим именно това. За това искам да знам дали ще можете да спазите графика. Вторият ми въпрос се отнася до затластяването сред децата. Както каза вече колегата Дали, нещата до голяма степен се свеждат до разпространяването на информация в училищата. Казахте, че ще работите по отношение на снабдяването с храна на, на училищата, но трябва да работите и на ниво предоставяне на информация, например за съставките на храните. Наскоро бях в една детска градина, в която на децата бе предложена здравословна закуска. Установих, че доста деца, цели три деца въобще не знаеха, че съществува нещо като моркови, например. Третият ми въпрос се отнася до медицината на бъдещето. Говорихте за установяването на системи за трансграничен обмен на информация и за използването на информационни технологии. Тук според мен има два варианта. Може по-широко да се използват информационните технологии. Как според вас така може да се економисат разходи и да се подобри положението и за пациентите? От една страна ще има повече информация, от друга страна ще се избягват ненужни терапии. Така ще се економисат средства. Каква роля ще играят според вас альтернативните методи на лечение, като например китайската медицина или хомеопатията? Госпожа Конечна от името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър, че ни отделихте от времето си. В началото говорихте за заразните и незаразните болести. Ще се спра върху заразните болести. Планът за действие на Европейския съюз с ХИВ – приключи през 2016 година, а планът за действие за туберкулозата предстои да приключи през 2020 година. Нямаме план за действие обаче за хепатита. До момента не е изготвен такъв план действащите планове за действие спешно се нуждаят от преразглеждане. Има заболявания, от които проистичат големи разходи, които могат да бъдат предотвратени. Затова Направо ви питам какво възнамерява да предприеме съветът. Председателството ще окаже ли натиск върху комисията, така че тя най-накрая да изпълни ангажиментите си? Със сигурност ще ми кажете, че възнамерявате да проведете конференция посветена на темата. Честно казано, можехме да се ограничим само с това миналата година. Тази година не разполагаме с ефикасен план за действие за заразните болести, а заболеваемостта постоянно нараства. Не бива да се допуска такова положение в Европа. Съвета трябва да е наясно с това. Ако възнамерявате да проведете поредната конференция, да излезете с поредния документ, в това няма нищо лошо, но трябва да се предприемат и конкретни действия от страна на съвета. Вторият ми въпрос е за веществата, нарушаващи функционирането на системата на обмяна на веществата. Комисията не винаги представя актуални данни по този въпрос. Затова искам да знам дали смятате да работите за справянето с този проблем в съвета и как ще подходите към документите, които ви представя съветът. Госпожа Ривази. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министър. Вярно е, че темите са много. Говорихте за храненето, за тластяването. Има обаче епидемии, епидемии от ракови заболявания, а, също така на затластяването. Има обаче и епидемия на веществата, смущаващи ендокринната система. От... Но все още не можем да, да стигнем до дефиниция на тези вещества. Защо? Било, или сме съгла... съгласни с дефиницията на СЗО, но заедно с това, това не е дефиницията на СЕЗИО. Защо? Защото ако искате да има дефиниция на тези вещества, трябва да се дефинира как действат тези вещества. Вярно е, че тези вещества имат вторични ефекти, но не се знае как точно действат. Освен това трябва да се премахне че частта предполагаеми вещества, които смущават. С други думи, ние се спъваме върху в дефиницията на цяла поредица от тези вещества. По-нататък изложението много е трудно да се каже дали човек е изложен на риск или в опасност. Освен това, има някои пестициди, които действат върху някои вещества, смущаващи ендокринната система, но тъй иска се обаче и освобождаване. освобождаване. Ще направите ли така, че дефиницията на тези вещества да бъде достатъчно широка и да бъде дефиницията на СДО? Правната служба на парламента казва, че Европ... предложението на комисията е незаконно. Готов ли сте? да сезирате вашите, вашите правни служби, за да с оглед на дефиницията. По-нататък има, излезе проучване за наночастиците. Как може така а, веществото от а, титанов диоксид, който съществува в, в всички бомбони за, де, за деца, не фигурира върху етикетирането. Говорите за цената на лекарствата. Ами най-добре е да има задължително лицензиране. Защо не налагате задължително лицензиране, така че някои лекарства да, да, да се продават на по-ниска цена? Надявам се, че Малтийското председателство ще се занимае с тези въпроси. Госпожа Орнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр. В е, интервю в, спис, в списание Юрактив вие говорите за своите приоритети за председателството. Тук е включен достъп до лекарства, мобил, мобилност на студентите по медицина и е, затластяването за децата. Вие говорите за незаразните болести. Това е тревожен. Има един тревожен въпрос, свързан с демографското устаряване. Сърдечно-съдовите заболявания са отговорни за 40% за смъртните случаи в Европейски съюз 1,9 милиона годишна. Сърдечно-съдовите заболявания са, се предизвикват от свръхтегло, също така и много от случаите на диабет 2 се дължат на наднорменото тегло. За съжаление, по последиците на, економи, на бюджетните економии върху а, здравето на европейските граждани са очевидни, а, тъй като гражданите с скромни доходи не могат да си позволят здравословна храна. Те консумират а, храни с, с високо съдържание на захари, и мазнини. Ние сме обсъдили този въпрос в нашата комисия. Тези вещества присъстват в много продукти. Според едно проучване това води до а, нездравословно хранене. Не е ли упростенческо да се говори за здравословното състояние чрез въпросите на затластяването на децата, като си има предвид, че основна отговорност носят пакетираните храни. Благодаря. Председателката прекъсва ораторката. Господин министър, заповядайте, ако можете да отговорите на всички зададени въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на Европейския парламент за много интересните им въпроси. Ще отговоря на въпросите един по един, без да отнемам прекалено много от времето ви, тъй като ще има и втори кръва си. Освен това, някои въпроси бяха и по едни и същи теми. Един от приоритетите на председателството ни, борбата срещу затластяването, явно е предизвиква жив интерес сред вас. Парламентът, комисията и съветът, както и правителствата на държавите членки участват в този процес. Въпреки това, година след година нараства броят на страдащите от затластяване. Това означава, че не сме успели заедно да намерим решение на проблема. Затластяването, както казахте и вие, е един от факторите, водещи до други заболявания, като например диабет или сърдечно-съдови заболявания. 50% от случаите на диабет тип Б се дължат на затластяване. Няма никакво съмнение в това, че трябва да продължим работа. Шест месеца не са достатъчни. Трябва да продължим работа, да надградим над постигнатото до тук, да поставим акцента върху един от най-значимите, според мен, проблеми в областта на здравеопазването в Европейския съюз. Това е затластяването. Ако искаме да се справим с проблем като този, трябва да работим поетапно. Стъпка по стъпка. Онова, което предлага нашето председателство е стъпка в правилната посока. Онова, което предлагаме е осъществимо. Няма нищо лошо в това да извършваме проучвания и да изготвяме документи. Изключително важно е също така да разглеждаме затластяването като заболяване. Но освен всичко това е много важно да подходим прагматично, да излезем с конкретни предложения. Ние предлагаме две неща. Първо, да направим преглед на постигнатите до тук политически споразумения. Едно такова политическо споразумение е това между сключено от съвета през 2014 година по време на гръцкото председателство и одобрено от всички 28 държави членки. Подобни политически споразумения сега трябва да бъдат преразгледани. Добре е да си поставяме цели – но трябва да осъзнаваме какво реално можем да постигнем. В противен случай целите ще си останат само на хартия. Каква е реалността? Защо трябва да насочим действията си към училищата, например? Защото децата прекарват по-голямата част от времето си в училище. Понякога те се хранят там по два-три пъти на ден. Онова, което децата освояват в училищата като модел, се прехвърля върху семействата. Децата го прилагат ежедневно затова е много важно, както каза госпожа Дали, да започнем работа сред децата. Да ги приучим на определени навици още от ранна възраст, още от детската градина. Ще трябва да ги приучим да се хранят с продукти, които са полезни за тях. По въпроса за обезпечаването на училищата с храни, това е един елемент, който е много важен елемент от пазара затова трябва да насочим вниманието си към уне, които изготвят тръжните спецификации. Така ще можем да въздействаме и върху това, което се произвежда по места в държавите членки. И преди да ме прекъснете, госпожо председател, няколко думи за електронното здравеопазване – и значението на информационните технологии за здравеопазването. Между 10 и 12 май в Малта ще се проведе конференция по темата. В тази конференция ще участват 2000 души и вие сте добре дошли. Тя ще е посветена на различни аспекти, свързани с информационните технологии и здравето на гражданите. Ще обсъдим въпроса за електронните здравни картони, възможността за прехвърлянето на тези картони от една държава към друга. Когато един гражданин се мести от една държава в друга, според нас и цялата тази информация също трябва да се премести заедно с него. Ще обсъдим и въпроса за така наречените големи информационни масиви. Ще отчетем както въпроса за защитата на личните данни, така и за разпространението на информация, която е от полза за цялото общество. информация, която се съдържа в информационни регистри, като например информация за кръвни или клетъчни проби. Обсъждайки всички тези въпроси, ще можем да отправим поглед напред към бъдещето на здравеопазването. Към момента разходите за анализа на човешкия геном са около 500 евро. Затова е и много важно да се обменя информация през граница. Няколко думи за лекарствените продукти за ветеринарна употреба. Към момента работим по изменение на регламент 726 от 2004 година. Обсъждаме въпроса за това как части от този регламент, отнасящи се до ветеринарните лекарствени продукти, могат да бъдат използвани за при изготвянето на нов регламент. На 21 март по време на неофициалния съвет на министрите ще говорим за редките заболявания. Според мен, дори и в по-малки страни, като нашата, е много важно да обърнем внимание не само на по-разпространените болести, но и на онези, за които заболеваемостта е по-ниска, от които са засегнати по-малък брой пациенти. На 15 юни ще бъде публикувано съобщение, след което ще го обсъдим Надявам се, че ще можете да го обсъдите и вие. По въпроса за медицинските изделия, искаме да спазим графика, искаме на 22 февруари да се споразумеем по това предложение. Така, на 7 март то ще може да бъде прието от съвета а през месец април, обсъдено от парламента. Благодаря. Няколко колеги поискаха да вземат думата. Много ви моля, по-кратко, тъй като нямаме време. Господин Ле. Благодаря. Поздравления, господин министър. Поздравления за Малта, за първото председателство, Малтийско председателство на Европейския съвет. Много се радвам, че вашата страна вече е, има опит в областта на е, здравопазването на европейско ниво. Ние работ, Малта работи много добре с е, другите две страни, с е, които има общо председателство. Ние сме наясно с, с сегашната ситуация, въздействието на Брексит, а също така и с ситуацията в областта на здравеопазването. Например, изследванията в областта на рака в Обединеното кралство са напреднали. Е, и научните, науката е област, в която е, Европейския съюз има какво да направи. Поздравявам е, предложенията, които направихте. Говорихме много за здравословното хранене в Европейския парламент, но резултатите говорят за това, че не сме направили достатъчно. Много се е, радвам е, на тази програма за взаимодействие между европейските болници за създаването на е, мрежа. Имаме нужда от по-устойчива и по-модерна е, е, система на здравеопазване и министърът на здравеопазването трябва да участва в е, областта на здравеопазването, в областта на европейския семестър и да се направи връзка с, областта на данъчното облагане. Искам да попитам какво е вашето мнение, как смятате да управлявате този досия. Много колеги, не повече от една минута. Благодаря, господин министър, за вашето посещение. Много добра възможност да, разговор... да разговаряме с вас за антимикробна резидентност. Имам два въпроса. Първо, абортите. 20 милиона опасни аборта се извършват, особено в по-бедните части на света. 70 хиляди жени загиват, 50 хиляди понасят много сериозни последици. За ху... Малтийското председателство възнамерява ли да направи така, че е, жените, които са уязвими, да имат възможност е, за безопасен е, аборт. Следващия въпрос са веществата, смущаващи хормони, хормоналната система. Смятате ли, че има нужда от по-добра защита на човешкото здраво? Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин министър. Радвам се, че Малта иска да разговаря за затластяването. Трябва обаче да уточним някои въпроси, които бяха започнати в миналото. Първо, достъп до лекарствата. Това е въпрос, който започна да се обсъжда а, по време на холандското председателство. Ще продължите ли да полагате усилия в тази област? Знам, че цените често диктуват от големите фармацевтични предприятия и цените са различни. Различните държави членки не могат да се справят с този въпрос самостоятелно. Има още един въпрос, който беше повдигнат от госпожа Гростета, ветеринарните препарати. Въпросът за антибиотиците, използването на антибиотиците при животните води до на преминаване на тези вещества в човешкия организъм и трябва да предприемем допълнителни стъпки. Този закон... правен акт беше прият преди година и до тогава, от тогава нищо не е предприето. Госпожа Пирик, благодаря на министъра за присъствието му. На миналото заседание имах възможност да задам въпрос по други теми. 200 колеги подписаха писмена декларация и това не може да бъде пренебрегнато. Всеки пети човек е изправен на риск от ранна смърт, защото не разпознават симптомите на сърдечната недостатъчност. Има какво да се направи за да се спаси живота на много хора. Много хора а, загиват ненужно. И моят въпрос е следният. Може ще се занимаете ли с този въпрос? Какво смятате да предприемете? Госпожа Каденбах. Уважаеми господин министр, много въпроси ви бяха зададени, а няма много време за отговори. За това сега ще ви задам само един въпрос и ще отправя към вас една молба. През месец декември Европейската сметна палата излезе със специално проучване на тема тежки трансгранични рискове за здравето в Европейския съюз. Бяха предприяти някои важни действия в тази област, които обаче трябва да бъдат последвани и от допълнителни мерки. Вчера обсъдихме този важен специален доклад. Комисията ни увери, че е възприела препоръките на палатата и ще се опита да ги изпълни. Но най-вече в областта на трансграничната профилактика на държавите членки се пада отговорността да предприемат някакви действия. Знам, че Малта поставя акцента върху центровете за върхови постижения, мрежата от такива центрове. Става дума за специален доклад номер 28 от 2016 година, специален доклад на Сметната палата. Моля да предоставите текста на този доклад на колегите си в съвета, така че и държавите членки да постигнат необходимия в тази област напредък. мадам Сърбо. Госпожа Сарбо. Благодаря, господин министр. Много се радвам, че затластяването е приоритет за вас, както казаха колегите. А, много е важно, важен проблема с затластяването сред децата. Имаме нужда от конкретни мерки. За първи път съм оптимист за евентуалните мерки. Надявам се, че ще чуем добри новини от съвета и комисията. Господин Ейк. Благодаря. Господин министр, благодаря ви, че ни отделихте от времето си. Тази година вашият, тази сутрин, извинете, вашият колега, министър Ерера, ни увери, че още тази година ще ратифицира споразумението за живака. Живакът е едно особено опасно вещество. Голям процент от заболекарите в Европейския съюз продължава да го използва за пломби. Европейският съюз пък предвижда забрана само на това вещество, само за деца до 15 години, бремени жени и майки кърмачки. Това според мен не е достатъчно. Малтийското председателство, ако бяхме прекъснали тристранните разговори по време на словашкото председателство, щеше да има честа да продължи преговорите по този въпрос. Но докладчиците в Сянка и аз решихме да направим компромис спрямо съвета, да приключим работа до края на миналата година и да се затоволим с вече постигнатото. Позволете ми един въпрос. Какво е вашето мнение за пълната забрана на амалгамените пломби в името на човешкото здраве и опазването на околната среда? Госпожа Гарсия е последната. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, съжалявам, но Искам да се спра на две важни досиета. Госпожа Гростет повдигна е, въпроса за ветеринарните е, лекарства. Е, тя беше докладчик по тази тема. Аз съм докладчик по въпроса за ветеринарните фуражи. И двата доклада вече бяха прияти. Вие казахте, че ще работите по тези въпроси. Аз мисля, че Малтийското председателство трябва да предприеме усилия, за да започне тристранни срещи по ветеринарни препарати и ветеринарни фуражи. По-нататък санитарните проверки. Понякога проверките за, за растителното здраве са избирателни с оглед да се улесни вноса от някои страни. Разбира се, здравето на растението е много важно. Ние приехме в Страсбург клас да не се намаляват стандартите, особено за цитрусовите плодове. Господин министър, заповядайте. Много въпроси, много интересни. Благодаря за тази интересна дискусия. Жалко, че имаме толкова малко време сега ще разгледам набързо някои от споменатите въпроси. Както забелязахте, аз преминах на английски. Сега лесният въпрос. Доклада на Сметната палата ще бъде обсъден и работната група по общественото здраве ще обсъди този въпрос в февруари. Поздравявам ви за инициативата а, за това, че повдигате а, въпросите за а, незаразните болести и сърдечно-съдовите заболявания, както знаете, са една от основните причини за смъртност в нашите страни. И така, поздравявам ви за инициативата. Обеден съм, че ще продължим тази дискусия не само в съвета, но и през следващите 4-5 месеца на различни нива. Що се отнася до антимикробната резистентност, очакваме през май-юни тази година комисията да представи план за действие е, за антимикробна резистентност е, ще имаме възможност да включим този въпрос е, в тематиката на съвета по здравеопазване в Люксембург. Антимикробната резистентност определено ще влезе в дневния ни ред. Въпросът за Европейската референтна мрежа беше повдигнат. Важното тук е да сме да не допускаме дублиране на дейностите. Един от основните проблеми в здравните системи на Съюза е устойчивостта, т.е. системите, с е, устойчивостта на системите е един от, едно от основните ни предизвикателства. Това може да стане, като се използват пълноценно ресурсите а, и да не се допуска дублиране. Европейската референтна мрежа е стъпка в правилната посока, защото пациентите от различни страни ще имат достъп до специализирано здравеопазване на трансгранична основа и, ще, и няма да има нужда всяка страна да има специализация в абсолютно всички редки болести. Е, имаме възможност да започнем разговори за структурирано след дипломно образование. Необходимо е да се изгради необходимата инфраструктурна рамка. И накрая е много важната тема за достъп до лекарствата. Наясно сме с това, че новите модерни лекарства, особено у нези, които не са защитени от патент, се пускат на пазара с, на много висока цена. Раз, мисля, че ще бъде много полезно да се обменя информация между държавите членки, за да се регулират цените. Трябва да сме наясно с разликата в БВП между отделните страни, така че една единствена е, цена е, не би била справедлива за страните с по-нисък БВП. Но може би можем да обмислим регионално групиране или групиране по БВП. Доброволното сътрудничество при ценообразуването, съвместни дейности в областта на обществените поръчки. Госпожо председател, благодаря още един път на вас и на членовете на вашата комисия и на Европейския парламент за този много плодотворен следобед. Е, аз е, съм е, готов да водя разговори по всички предложения и въпроси, които парламентът или вашата комисия имат. Надявам тази дискусия да продължи през следващите седмици и месеци. Благодаря ваше превъзходителство. Както виждате, интересът е много голям, списъкът с приоритети за нашата комисия е дълъг. И аз и моите колеги разчитаме да работим съвместно с вас. Благодаря ви за присъствието. Довиждане! Um, good afternoon, colleagues. Добър ден пак, колеги. Започваме с гласуването днес след обед. Надявам се, че електронните ви карти са с вас и сте готови. So, <clears throat> proposal for a directive предложението за директива за пакетиране и отпадъци от пакетиране. Започваме 134 и 321 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 136 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Проверка за компромис 24. Okay, it's closed. It's rejected. Отхвърля се. Добре е, че ми казахте благодаря. 159-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 325 за. Uh, uh, please take the floor and uh, explain me the problem. Обяснете ми какъв е проблем. It's okay? You don't have a problem? Okay. ITRA 25, who is in favor? Please show your hands. I know you are tired. It's afternoon. Моля, вдигайте си високо ръцете. Кой е за? Против? Възражения? Отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Клаус. Adopted. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 191. 2 и 3. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Не виждам дигнатите ръце. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5 за. Против. Не виждам ръцете. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 6. За. Против. Тук в тази част на залата не виждам кой гласува. Въздържате ли се? За. Добре. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. Компромис 10 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 262 за. И 4, извинете, за. Извинете, компромис 9 за. Против е, приема се. Изменение 264 за. Против въздържали се. Отхвърля се или 33 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се. И 36 за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 И 38 пада. 332 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 333 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 334 335 отпадат. Не гласуваме ги. За против, въздържали се, приемат се. И 3,39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3,37 и 3,40 за, против, въздържали се, приемат се. 3,39, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 340 за,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 Край на гласуването. Отхвърля се. 3-4-6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3-4-7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3-4-8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 358 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 359 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 360 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 344 за против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 322 за, против, въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. Двадесет. Триста За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 364 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 371 за и 372 заедно за, против, отхвърля се, 46 за, против, въздържали се, приема се, 374 за, против, въздържали се, приема се, 373 за, против, въздържали се, отхвърля се, 376 за, против, въздържали се, отхвърля се, 47 литра за. Против. Отхвърля се. 377 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 378 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 379 за. Против. Въздържали се. Отново. 379 за против, въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 381 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. 368. Изменение 65 за против въздържали се, приема се. 6-6 за, против въздържали се, приема се. Раз... Гласуване на части, компромис 16 за, против въздържали се, приема се. Раз... Сега гласуване на части по изменение 71, първа част за, против въздържали се, приема се. Втора част за, против въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. Приема се. И 3-3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-4 за против, въздържали се, приема се. 7-5 за, против, въздържали се. Проверяваме. Не успях да видя. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. И 36 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се и 37 за, против, въздържали се, проверяваме. And is closed. Oh, I apologize. It was a delay show of hands and I Извинете ме, късно вдигнахте ръка. Да, ясно, е, против. Изменение 10 и 109 за. Против, въздържали се, приема се. Итре 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. И 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 126 за. Извинявайте, отпада и 315 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се и 316 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 23 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 133 и ИТРЕ 18 за, против, въздържали се, отхвърлят се. ИТРЕ 19 за, против, въздържали се, приема се. ИТРЕ 20 за, против, въздържали се, приема се, мисля. Нека проверим. ИТРЕ 20, please. И 320, моля гласувайте. Oh, Приема се. Окончателно гласуване по проекто доклада с измененията. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Бонафе. Поискахте думата. Заповядайте. Е, президенте, Ма, тутто лаворо и танти компромеси... Благодаря, госпожо председател. Нямаше да можем да свършим цялата тази работа по измененията, ако не бяхме установили дух на толкова добро сътрудничество. Благодаря на докладчиците в Сянка за участието им, благодаря им най-вече за търпението. Искам да благодаря и на всички сътрудници и съветници в е, комисията ЕНВИ и политическите групи за това, че работиха често и събота и неделя. Независимо от голямото мнозинство, което получихме, аз предпочетах да не искам мандат, защото това е много важно досие и смятам, че всички колеги трябва да имат възможност да участват и да дадат своя принос и да можем да излезем с амбициозна позиция на парламента в преговорите. Благодаря на всички за свършената работа. the last vote. Последното гласуване е по проекта за законодателна резолюция. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за всички, които работиха по този текст, най-вече за госпожа Бонафе.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26. Извинявайте. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, при отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по проектостановището с измененията. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Клауз. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика господин Нуномел. това приключихме с гласуванията за днес след обед, колеги. Ще дадем възможност на тези, които имат друга работа, да напуснат залата. Моля да го направите тихо. 20 or 21? Yeah, 20. This is what we have just voted. Yeah.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 Yes. Well, dear colleagues, we, uh... Скъпи колеги, продължаваме с точка 20 от дневния ред. Разглеждане на проекто доклад на тема намаляване на разхищението на храни и подобряване на безопасността на храните. Първо има думата докладчицата госпожа Биляна Борзан. Благодаря, госпожо председател. предних и най-богатих е, заедница на свето има. Благодаря. Европейският съюз е една от един от най-развитите райони в света и затова носи политическата отговорност да намали хранителните разхищения. Това е разхищенията са непростими, тъй като при производство на храна се използват ограничени ресурси в Европейския съюз. Всяка година се изхвърлят 88 тона храна, 53 в рамките на семействата. 12% в ресторанския бизнес и 10% в първичното производство и 5% в търговския сектор. Моя цел е да се разработи доклад за борба срещу разхищенията по цялата верига да се предложат прагматични решения за намаляване на проблем. Според мен най-важното е, е най-важното съображение е хранителната сигурност. В доклада не би трябвало да има нищо, което да поставя под съмнение днешната, сигурност, днешната продоволствена сигурност. Всъщност докладът е, на, е в има връзка и с, с доклада за отпадъците, гласуван днес. Но проблемът за хранителните разхищения е много по-широк. Възникват въпроси, свързани с етикетирането на храни, отговорността на донорите, отговорност на потребителите, защита на правата на потребителите и други. В момента имаме 52 европейски норми, които влияят пряко върху количеството на отпадъците в Европейския съюз. Става дума за 29 регламента, директиви, решени препоръки. Става дума за норми в рамките на селското стопанство, опазването околната среда, индустрията, данъчното облагане и търговията. Тези документи трябва да бъдат подробно анализирани, за да, сме, за да разберем какво трябва да направим, за да намалим разхищенията на храни. Първото предложение на доклада е ограничено, тъй като има ограничение в броя на знаците, които могат да се използват. Не искахме да навлизаме в детайлите на препоръките на сектора, тъй като нямаме да разполагаме с място. Проблемът е много сложен и затова е необходимо да има координиран отговор на регионално, национално и европейско ниво. Много е важно а, да спечелим и всички заинтересовани страни за тази кауза. Хубаво. Трябва да се стремим към намаляване на разхищението с поне 30% от 25 2005 и 50% от 2030 година. За тази цел е необходимо да имаме обща методология за измерване на разхищенията. Без обща изходна точка не можем да оценим напредъка. Е, мисля, че е, трябва да се направи иерархия на стоките в търговската мрежа. Факт е, че нашите граждани не разбират добре разликата между а, онова, което пише на стоките за най-добър до и краен срок. Ето защо държавите членки трябва да работят заедно, за да са наясно потребителите с разликата. Потребителите са, много, са ключови участници в борбата срещу разхищенията освен това, е необходимо да се насърчат добрите практики, които вече се използват от всички заинтересовани лица в цялата верига на производството и потреблението. Данъч, политиката на данъчното облагане също играе важна роля и съмненията за данъчното облагане на хранителните надаренията на храни трябва да се разсеят. Европейската комисия трябва да предложи нови законодателни предложения и да направи оценка на въздействието. ОСП и обща политика в областта на рибарството играят важна роля. Комисията трябва да да отчете тези въпроси, да, да се използват по-добре възможностите, свързани с европейските програми и фондове, например програмата за плодове в училищата и Европейския фонд за, за рибно стопанство. Необходимо е да се намалят хранителните разхищения и да се помогне на гражданите в неравностойно положение. Също така трябва да се работи по нови екологични упаковки. Потенциалът е се състои и в удължаване на крайния срок и срока на годност на стоките. Амбалажът може да помогне за, за ограничаване на развалянето на храни. Следователно, проблемът има различни аспекти. Става дума за въпрос, който не би трябвало да предизвика и да доведе до сериозни различия между политическите групи, що се отнася до а, е, разхищението на храни, всички а, е, биха загубили, и ако не постигнем консенсус, разчитам на добро сътрудничество с докладчите в Сянка и се надявам, че ще успеем да гласуваме пролета. Благодаря. Думата има докладчите в Сянка. Започваме с госпожа Дерей. Благодаря. Искам да поздравя докладчика. Според мен това е добра основа за работа. Много е важно да има добра дефиниция на понятието разхищение на храни. Мисля, че ние ще внесем редица изменения във връзка с това, което беше гласувано днес по отношение на пакета за кръговата економика. Всички участници в веригата, производители, потребители трябва да бъдат включени. Същото въжи и за земеделските производители. Наясни сме с, наясно сме с мащабите е, на е, разхищението. Много често има климатични е, ефекти, които водят, които правят храната негодна, така че тук трябва да се прави разграничение. И ние имаме нужда от ясна дефиниция, задължителни цели, европейска хармонизация и също така и обща методология. Без това ще си останем само с добрите пожелания. Освен това е много важно потребителите да бъдат по-добре осведомени. Затова ни трябва комуникационна кампания на европейско ниво. Това е, това е задължително, ако искаме да се преборим с явлението. Докладчикът спомена въпроса за сроковете на годност. Чудя се дали е необходимо да се премахнат някои понятия, които объркват средния потребител дали тези дати и срокове не вредят на защитата на здравето на граждането и на околната среда. Заедно с това трябва да проявим интерес и към въпроса за, даря, за дарението на храни, които не са в търговската мрежа. Асоциациите за хранителна помощ, които помагат на най-нуждаещите съграждани са свързани с логистични проблеми за събиране и разпределение на, разпределение на храните. И най-сетне, аз мисля, че е спешно а, държавните и обществени органи да не допускат самите те разхищения на храни, тъй като е много трудно да кажем на гражданите да не разхищават, когато публичните органи не го правят. Що се отнася до амбалажите, аз си задавам въпроса за начинът на опаковане на някои стоки и също така щандовете за, за самообслужване с плодове и зеленчуци мисля, че ние имаме обща цел, а именно необходимостта да се постигне напредък в борбата срещу разхищението на храни. Аз смятам, че като работим за, разумно заедно, ще постигнем споразумение между докладчика и докладчите в сянка. Благодаря. Благодаря. Господин Демесмакер е следващият оратор. Благодаря. Ами аз искам да започна с благодарности към докладчика. Отличен е доклада и представлява и идеална основа за работа нататък. 18-19 милиона са разхрадени, е, тона са разхитените храни в Европа, в Ландрия. Е, оценките са 2 милиона тона в цялата хранителна верига от производителите до е, предлагащите на дребно и потребителите. 26 кг на човек на година се озовават в е, кофата е, храни, е, най-вече хляб, зеленчуци и плодове. Разхищението на храна не е проблем на околната среда или на економиката. Това е и чисто етичен проблем – Има решение за намаляване на разхищението с 15% до 2020 година. Има вече започнати консултации с всички сектори и това е много важно. Току-що гласувахме много важни е, текстове за кръгова економика и законодателството за отпадъци. Предвиждат се интелигентни мерки да се преодолее разхищаването на суровини, да се намалят отпадъците и да се използват повторно суровините. Това е добре и за околната среда и за индустрията. Тези суровини е, са ценни, ние разчитаме на трети страни за вноса им. А също толкова важно е обаче да не разхищаваме и храна. Сега формулираме ясни амбиции за намаляване на разхищаването на храна до 2300. Но първо трябва да дефинираме самото понятие и да има и общ метод за измерване на това явление. В предложението се предвижда определена иерархична структура за процеса на обработване е, и ползване на храни и как може да се намали потенциално разхищението. Много е важен и момента отделно събиране на отпадъците. Мисля, че Сметната палата миналата седмица обърна внимание на това, че можем да се ползваме от тяхния доклад в определени области. От името на Алде, госпожа Мейснер. Благодаря, госпожо председател. Днес ще се изкажа от името на колегата Ларике Мюллер която е докладчик Сянка, но днес не може да участва в заседанието. Ще изложа нейната позиция. Първо, Рике Мюллер сърдечно благодари на докладчицата, благодари за много добрата работа. С удоволствие ще работи с нея и в бъдеще. Изказалите се до тук ясно заявиха, че разхищението на храни е тема, по която всички знаем, че трябва да се направи нещо и по която е важно да работим заедно. Трябва да се разгледат и най-добрите практики в отделните държави членки. Разхищението е феномен, който засяга цялата верига на доставки на храни. 34% от разхищението се падат на потребителите, а 19% на производствения отрасъл. Именно в тези две области можем да окажем най-голямо въздействие. Върху тях трябва да поставим акцента. Хотелиерството и ресторантьорството не са сред най- сред тези, които разхищават най-много. За това, според госпожа Мюллер, не бива да им вменяваме прекомерна административна тежест. Не, там се корени основният проблем. Основният проблем е разхищението в домакинствата. Той се дължи най-вече на липсата на информация, например за надлежното съхраняване на хранителните продукти, за това до кога са годни за консумация, макар и с някои малки дефекти както и информация за това как може да се оползотворяват хранителните продукти. Трябва наистина да предоставим информация на потребителите, но за целта са ни необходими по-добри нови средства за комуникация. Европейската платформа в това отношение може да изиграе важна роля за разпространението на информация сред всички граждани на Европейския съюз. Затова очакваме от тази платформа не само да служи за обмена на челен опит, но и за това действащите лица на местно равнище да могат да си взаимодействат по-добре с цел намирането на решения на регионално равнище. Решения за избягването на разхищение на храни има и голяма готовност за даряване на храни. Но тук ентусиазмът се пресича поради високите разходи за транзакциите. Платформата може да допринесе за намирането на стандартизирани решения. Така ще може да се постигне по-добър баланс между търсенето и предлагането. В центъра на вниманието ни трябва да е намирането на решения, а не предписването на такива. Според госпожа Мюлер има проблем с задължителните квоти, тъй като все още няма общо определение на понятието разхищение на храни. Няма също така и уеднаквени методи за количествено изражение на разхищението. Трябва да се доусъвършенстват както методите на количествено изражение, така и определението. Едва тогава можем да говорим за задължителни квоти, според нея.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 Искам да поздравя колегата Борзан за този доклад, в който обръща внимание на много важни въпроси, свързани с а, а, намаляване на хранителни, на разхищението на храни. И в пакета за в, за кръговата економика, който гласувахме, подходът е по-различен. Гражданите трябва да намалят е, разхищаваните храни и ние трябва да направим така, че комисията предприеме действия. Европейския съюз трябва да покаже на цял свят, че е готов да предприеме конкретни стъпки за постигане на целите за устойчиво развитие. Аз лично смятам, че освен това, което изброи докладчицата, превенцията на разхищението е много важно. Трябва, в това са усилия, в които трябва да участват производителите, но трябва също така да се отчете и проблема с, с информирането на потребителите те трябва да са наясно с това, че е важно не само качеството на храните, важно е да не се правят неразумни покупки, неразумни и ненужни покупки, които водят до разхищение. По този начин се разхищава и вода, и енергия, които са, е, се използват е, за производство на храна. Разчитам на добро сътрудничество и се надявам, че с този доклад ще успеем да повишим нивото на информираност на гражданите и надявам се тази, тези мерки да бъдат предприяти на всички нива. Господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Преди да започна, искам да напомня, че вчера в залата имаше ясно мнозинство. Искам да кажа, че според мен ролята на заместник-председателя на комисията НВ няма особена полза и имаше срамно, срамно поведение. Сега ние ще дадем своят конструктивен принос и ще си сътрудничим с другите докладчици в сянка. Това е в интерес на гражданите, не на вашите глупави групи. Хранителните отпадъци е приоритет за гражданите. Недопустимо е, че при сегашното ниво на бедност всяка година на глава от населението в Европа се падат 170 кг отпадъци. Централно значение тук имат информациите, информацията, осведомяването и по-добра комуникация с гражданите чрез по-добро етикетиране. Трябва да се осигурят стимули за производителите а, да и смятаме също така, че управлението на хранителните отпадъци трябва да следва една ясна иерархия, която предложихме в пакета отпадъци и превенцията на разхищението е свързано и с проблеми като компостиране. Хранителните отпадъци би трябвало да съответстват на най-добрите нормативи, за да не бъдат изхвърлени в сметищата или да бъдат изгарени. В крайна сметка това са емисии, които гражданите вдишват всеки ден. Това може да се избегне чрез местно компостиране и а, разделно а, събиране на отпадъците. Пожелавам ви успех! Благодаря, господин Педичини. Още няколко депутати искат да се изкажат. Господин Лавия има думата първо. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател, и аз благодаря на докладчика за свършената работа. Благодаря и за това, което казва в, нейно, в своето предложение. Искам да подчертая, че е необходимо да се прави разлика между веригата до, от производството до консумацията е, и, и, и, и е, разхищението. Ясно е, че по, по цялата е, верига от полето до масата ние трябва работим по всички етапи, за да може разхищението да бъде минимално. Хубаво е да се консултирате с библиографията за най-добрите практики и има ефективни инструменти за намаляване на хранителните отпадъци. Това, което не чух, е свързано с цените и срока на годност разхищенията на етапа на продажбата е свързано и с срока, който остава за годност. Когато много често, когато потребителите видят, че на срока на годност на млякото наближава, той просто го оставя на страна и взима друга. По този начин можем да намалим количеството продукти, които се превръщат в отпадъци. Може да се използва опитът на Last Minute Market, връзката между цена и срок на годност. И тук в доклада на по собствена инициатива можем да включим някои полезни елементи, така че това да не останат изолирани случаи, а да бъдат част от европейската политика. Благодаря. Господин Шип. Благодаря. Аз считам, че основният проблем е липсата на данни. Естествено, никой няма желание да се занимаваме и с безкрайни допълнителни статистики. Е, със сигурност и докладчикът се сблъска с този проблем при изготвянето на толкова интересното становище. Много малко страни в света събират подобни данни за това какви са загубите по хранителната верига като че ли най-добър пример за това дава Япония. Има и някои европейски страни, които правят усилия, но повечето страни членки на Европейския съюз реално не е, събират данни. Тук е, се дават само оценъчни прогнози и тези тонове, които се цитираха тук, са данни от 2009 и то само оценъчни данни. Нека не забравяме това. Отделните страни членки е, правят също подобни допускания, когато оценяват е, тези количества. Мисля, че това се прави и на база население. като пропорционална извадка. Тук отношение имат и фактори като економическото е, развитие, БВП на глава от население, по-богатите страни вероятно разхищават или губят повече храна. Затова ми се струва, че се сблъскваме с е, много важния проблем как е, да събираме данните, а и какво да правиме с вече събраните данни. Много големи е, са загубите при събиране на реколтата, а също и по веригата на разпределение на стоката и стигането и до потребителя. Аз е, не съм, примерно, експерт по сектора на риболовството, но знам, че има много разхищения. Там изхвърляния на улов и така нататък. Също, когато се берат плодове или зеленчуци, там се реализират сериозни загуби при складирането. Всичко това зависи, разбира се, и от технологиите. не трябва да забравяме, че има и изисквания. Колкото по-голяма е мрежата за доставка на веригите, толкова, на храните, извинете, толкова по-големи са изискванията. А, примерно неидеално прави моркови и по-малки от стандартните плодове, те не са по-лоши по качество, но не се вписват в нормите, определени от големите вериги. И това е един много сериозен проблем, този тип стандартизиране. Това го виждаме и когато става дума за групировките на производители. Там също има сериозни разхищения. Ако всички е, отхвърлени е, храни, да речеме плодове, се използват за сок е добре, но не всичко може да се използва по този начин. в един момент Камерата на лордовете направи в Обеденото кралство, направи анализ и е, според е, техните резултати се изхвърлят напълно доброкачествени е, храни и е, съответните е, отговарящи за доставките в големите вериги е, решават тези неща. Също проблем е цената на продуктите, които наближават срока си, крайния срок за ползване. Тази цена трябва своевременно да бъде намалявана, за да бъдат те купени. Много е важно да има и добро сътрудничество между законотворческите органи, правителството, мрежите за разпределение. В Обединеното кралство, например, има отлично сътрудничество. Големите вериги, като Теско, например, раздават храните, които са стигнали крайния си срок – те са добър пример. Те създават един модел за това как да не се е, разхищава храната, а да бъде давана, е, да речем, на е, благотворителни организации. Моделът работи отлично. Има пунктове за хляб, за храна и съответно Организациите знаят към кого да се обърнат, който има нужда от такива храни. Освен това е необходимо да има и ефективна данъчна политика. Ако направим това, можем да си гарантираме успех. И именно в тази посока трябва да вървим. И според мен най-важното е, че разхищението на ветре, че преработена храна, а, която е закупена, не може да бъде прекратено, ако не, се, е, ако не се образоват хората, ако не се обърнем към а, тяхното съзнание, много често хората се изкушават да купуват повече, отколкото им е необходимо и когато не го консумират, дори е, когато се окаже, че храната е още в да си, направо се озовава в ковата. Това се случва доста често след празници, да речем. Та тук става дума да бъдат информирани хората, те трябва да знаят, че един килограм е, говеждо е, отнема, е, за да бъде отгледано говедото, хиляди литри вода, е, за да стигне до тяхните маси един килограм месо. Много интересен е доклада, много интер... добро становище. Тук се засягат темата и на кръговата економика, и биопродукцията. Говориме също за възобновяеми е, продукти. Ние тук трябва да си дадем сметка и какъв е нашия отпадък върху природата. Я vielen Dank, Frau Госпожа Кюстингер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашата докладчица за изготвения текст. Много е важно да изтъкнем, че трябва да се прави разлика между разхищението на храни и загубата на храни, която понякога проистича по естествен път. Не бива да подвеждаме всичко под един знаменател, да търсим еднозначни решения Държавите, членки на Европейския съюз, също са постигнали различен напредък в борбата срещу разхищението на храни. Предприели са различни инициативи. На Франция, например, се пада водеща роля в тази област. Мисля, че трябва да се получим един от друг, да видим къде мерките са сработили добре и къде е прията нормативна уредба, която може би не е пригодна за целта. Има една тема, върху която искам да се спра, тъй като според мен тя често се тълкува погрешно. Тълкуването не отговаря на реалността. На доста места в Европа вече сме установили нещо като кръгова економика. Например, 99% от едно теле се използват за различни цели, включително и за енергетични цели. Използват се също така за производството на хепарин, който пък се използва за производството на лекарства. Важно е в това отношение да се предприемат подобни инициативи и в държави членки, които все още не са постигнали много голям напредък. Те трябва да бъдат насърчавани да възприемат подобни инициативи и да ги прилагат. А по отношение на домакинствата, трябва да сме наясно, че на тях се падат 53% от разхищението. Държавата не може да се меси. Тук слава Богу, че не може да се меси, бих казала. Ще трябва да заложим на информационните кампании, най-вече в училищата. Програмата за раздаване на мляко и плодове в училищата – се увенча с успех в държавите членки. Мисля, че по линията на подобни програми можем да постигнем немалко сред децата. Трябва да постигнем немалко сред децата. Във връзка с това би трябвало, според мен, да обсъдим и въпроса за прекалено ниските цени на хранителните стоки. През изминалите години цените на хранителните продукти са на постоянно ниско равнище. Това се отразява на производителите. На хранителните продукти се гледа като на продукти, които могат да бъдат изхвърлени с лека ръка. Никой не мисли за това колко ресурси са необходими за произвеждането им. Трябва да работим и по този въпрос. Предстои ни още немалко работа. Особено важно е, както казах в началото, да не подвеждаме всичко под един знаменател. Трябва да помислим за това, от кои мерки ще проистекат действително практически ползи. Трябва да си отговорим и на въпроса за това какви са причините за проблема. Благодаря още веднъж на докладчицата. С удоволствие ще работя по доклада, за да постигнем успех. Thank you very much. Now, uh, this... Благодаря. С което приключваме с заявките за изказване. Обръщам се към представителите на Европейската комисия. Госпожа Дала Кополо е тук от е, името на комисията. Имате думата. Благодаря. Uh, Искаме и ние да благодарим на докладчика за толкова интересния и навременен доклад. С интерес изслушахме е, коментарите на депутатите. Съгласни сме, че е необходимо координиране на действията за превенция, без да се компрометират е, стандартите за хранителна безопасност. За мен това е най-важното послание от доклада. Европейската комисия е готова да води в усилията за намаляване на разхищението на храна от производството до консумирането, да се постигне и е, целта за намаляване на, на половина на това разхищение до 2300. Предвиждат се ред действия в пакета за кръгова економика, която, който бе прият през 2015 година. От дискусията и предложенията, направени тук, става ясно, че е необходимо да се работи на всички нива, на световно, на Европейски съюз и на национално и на регионално. А също така и да се ангажират всички, които имат отношение към хранителната верига. Значи трябва да има не само сътрудничество и синергия, но и да не забравяме, че трябва да се действа на съответното ниво appropriate one. And some issues, they can better be addressed at local level. Не винаги действията е необходимо да бъдат извършвани на европейско ниво. Може да се прави това на ниво оператор, примерно, за да се постига и добавена стойност. Ключов момент от нашия е, план за действие е създаването на платформа за предотвратяване на разхищаването на храни. Това се случи още тази година, през ноември бе първата среща. И нека да кажа, че това не е поредния форум за дискусия, а там основно целта е да се действа всички е, важни участници в хранителната верига, международни организации и така нататък, присъстват за да споделят опит е, и казуси, а и да разпространяват и е, успешни модели. Така можем да допринесем значително за предотвратяване на разхищаването на храни. Няколко действия в момента се извършват, примерно за а, даряване на храни, за продажбите на храни и фуражи и също за по-ефективно работ... по-ефективна работа с съответните упоменати на етикетите срокове. Е, ясно е, че ние нямаме достатъчно данни за разхищението на храни. Сега излизаме с е, законодателно предложение за рамковата директива за отпадъците и се опитваме да покрием и това бяло поле, с предложение за нови мерки, изискващи от страните членки да намаляват разхищението на храните на всяка стъпка от вер... Е, е, хранителната верига и да докладват на всеки две години. Наблюдаването на мерките за намаляване на разхищенията трябва да е съпътствано с хармонизирана методология, която ще бъде прията от комисията посредством акт за изпълнение. Така ще има възможност да бъдат обменяни най-добри практики и е, да се е, е, работи за постигане на е, целите за устойчиво развитие е, за 2300 да се намали наполовина разхищението на храни. Започнахме с обсъждане на методологията, с съответната платформа, за която говорих през ноември. Подобна методология може да бъде приема, прията едва когато се приеме и директивата, рамковата директива за отпадъците, защото там се съдържа и правното основание за комисията да приема актове за изпълнение. Комисията има личен ангажимент да участва в дебата. Ние активно насърчаваме страните членки и всички участници в процеса да участват в инициативи и да обменят опит and he would really like uh, to see the EU to lead uh, the global efforts to fight. Надяваме се, че Европейския съюз ще бъде водач на световно ниво и ще постави достатъчно амбициозни е, цели е, и ще ги подкрепи с ефективни дейности на ниво Европейски съюз. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега се обръщам към докладчицата, ако иска нещо да каже в заключение. Благодаря, колеги. Благодарна съм за участието ви в дебата. Както казах, това предложение за доклад е ограничено заради нашите правила. Много от вас дадаха чудесни примери. Господин Лавия направи много интересно предложение. С, с вашите изменения ще имате възможност текста да се усъвършенства, така че да се гордеем с него. Благодаря. Какъв е графикът? Крайният срок за внасяне на изменения е 31 януари, 12 часа на обяд. Вероятно ще гласуваме тук в комисията през месец април. Сега ще пристъпим към точка 10 от дневния ред. Вчера отложихме обсъждането и за днес разглеждане на проекто доклад за задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 година. Докладчик е господин Гербранди. Радвам се, че сте успели да разрешите проблема с придвижването си до тук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Нека и аз ви се извиня за това, че не можах да участвам в заседанието вчера. В продължение на няколко часа бях в задръстване, не можах да стигна до Брюксел на време. Благодаря на бившия ни председател, господин Лавия, за отличната работа, която свърши през изминалите две години и половина, представлявайки интересите на нашата комисия. Господин Лавир ви дава чудесен пример, госпожо председател. Всички помним гласуването за схемата за търговия с емисии, което се състоя през месец декември. По това досие през месеците предшестващи гласуването имаше особено динамично развитие. Забравяме доста често, че на схемата за търговия с емисии се падат около 40% от емисиите в Европа. Всички останали отрасли, които са обхванати от, тази, от този регламент, на тях пък се падат около 60%. На ниво държави членки положението е по-различно. В някои държави членки 90% от емисиите са от отраслите, попадащи в обхвата на регламента. Искам да благодаря и на докладчиците Сянка преди да започна по същество. Благодаря на докладчиците в Сянка за подкрепата им. Благодаря за това, че спазихте и много строгия график, който трябваше да съставя. Трябваше да го направя, за да окажа колкото се може по-голямо въздействие върху съвета, като се има предвид положението там и като се има предвид, че през месец март съветът ще се занимава с други неща, не с емисиите и с разпределянето на усилията. Парижкото споразумение залегна в основата на моя доклад. Нека ви припомня, че в него е заложена целта за ограничаване на повишаването на годишна, средната годишна температура в рамките на 2 дори градуса, дори градуси половина. Градус и половина ограничаването на повишаването в тези рамки – означава, че имаме с въглероден бюджет за още само 5 години, ако продължим да генерираме същите количества емисии като сега. Ако искаме да се вместим в рамките на 2 градуса, ни остават около 20 години. Всички от тези, които подкрепят Парижкото споразумение, които твърдят, че то е едно огромно постижение, трябва да осъзнаят и колко спешно трябва да предприемем действия по отношение на измененията в климата, ако искаме да постигнем целите по това споразумение. Второ, и до това се отнася първото ми изменение. Предлагам да се промени заглавието на директивата. Това е един от най-важните законодателни актове за измененията в климата. Очудваме поради това факта, че сме избрали заглавие което никой не разбира. Кой разбира формулировка като разпределяне на усилията? Кой, освен специалистите, които работят тук в Брюксел? Затова първото ми предложение за изменение е да променим заглавието. Да включим в заглавието действия в областта на климата. Не става дума просто за формулировка. Искам да покажем, че наистина подхождаме много сериозно. Сега по същество. Какво липсва в законодателството за СТЕ? Липсвам предсказуемост в дългосрочен план. Законодателният акт обхваща само периода до 2030 година. В него не се взема предвид това, че за периода до 2050 сме си поставили много амбициозни цели. Това е важно, защото финансирането, което се предвижда за периода до 2030, трябва да е достатъчно за да покрием периода до 2050. Не бивам да се съсредоточаваме само върху ползи в краткосрочен план, поставяйки на карта целите си в дългосрочен план. Затова предлагам да се вземе предвид целия период до 2050 година. Има и още нещо много важно. Искам в този регламент да се предвидят по-амбициозни цели. Не като се променят целите до 2030 година, не като се променят и целевите показатели за отделни държави членки. Искам да има промяна в траекторията. Ако не направим това, ако възприемем предложението на комисията, не малко държави членки ще могат да генерират по-големи количества парникови емисии, отколкото го правят сега. Като се има предвид колко спешно трябва да предприемем действия по измененията в климата. Мисля, че не бива да допускаме това. Някои държави членки дори ще могат да увеличат количеството на емисиите си в рамките на целия период. Затова и искам да се предвидят по-амбициозни цели мисля, че <clears throat> коефициентът за линейно намаляване трябва да започне да се прилага още през 2017, не през 2020 година. Искам да има промяна и в кредитите по ЛУЛУСИЕВ. Защо предлагам това? Защото първоначално предложението на комисията се основаваше на цел енергийна ефективност размер от 27% до 2030 година. Знаем, че комисията промени тази стойност на 30%. Ако се предвидят по-високи цели за енергийна ефективност, то ще намалеят и емисиите на парникови газове. Възоснова на оценката на въздействието на Европейската комисия, ако до 2030 година се предвидят 30% енергийна ефективност, то кредитите по ЛУЛУСИЕВ ще са само в размер от 79 милиона. Не искам стойността да намалее веднага от 280 милиона на 79 милиона. Предлагам да намалее от 280 милиона на 190 милиона. Така вземам предвид по-амбициозните цели на Комисията за енергийната ефективност – 30%. А предложението на съвета от месец юли миналата година е 40% до 2300 година. Дори и това не е много амбициозна цел. По въпроса за Лусиев. Това е важен фактор в много държави членки с оглед намаляването на процедурните разноски. Много е важно да имаме предвид и дългосрочните цели по отношение на измененията в климата. Изграждането на съоръжения за изгаряне, например, води до емисии на въглероден двуокис. Какво искам да се предвиди? Искам да се предвиди дългосрочна цел. Искам също така да се предвиди и гаранция за това залесяването и други мерки да не са единствено краткосрочни действия за поглъщане на въглеродните емисии. Трябва да има постоянен капацитет за поглъщане. Важно е, освен това, да използваме и всички инструменти, с които разполагаме в Европа, включително и финансовите инструменти, за да насърчим селското стопанство да намали емисиите си на парникови газове. Неодавна излезе един специален доклад на Европейската сметна палата, в който ясно се констатира, че не се постига достатъчно бърз напредък при използването на средствата по ОСП за действия в областта на климата. Може да се постигнат подобрения в тази област и това ще доведе и до много голям напредък в борбата срещу измененията в климата. И накрая, госпожо председател, една от по-лесно постижимите цели е реновирането на сградния фонд, най-вече в страните от Централна и Източна Европа. Там все още има много сгради, които могат да бъдат реновирани, за да се повиши значително енергийната им ефективност. За целта ще е необходим капитал в голям размер. Затова и предлагам да се очреди един специален фонд в размер от квоти за 150 милиона евро за първите три години. Така ще можем да разполагаме с около 750 милиона евро, от които да проистекат допълнителни инвестиции в реновирането на сгради. Най-вече в Централна и Източна Европа. Така ще можем да подпомогнем тези страни при постигането на целите им, предвидени по регламента за действия в областта на климата. Госпожо председател, това предложение е изцяло в съзвучие с онова, което изиска съветът през октомври 2014 година от комисията, а именно да вземе предвид БВП на глава от населението, да го използва като критерии. Не възнамерявам да предлагам промени в тази система, нито пък промени в целите на отделните държави членки. Смятам само, че трябва да подходим малко по-сериозно към измененията в климата като използваме настоящото предложение за отправна точка. Трябва да вземем предвид също така и съдържащото се в така наречения зимен пакет на комисията. С удоволствие ще работя заедно с докладчиците в Сянка. Сега с удоволствие ще изслушам първите им коментари. Благодаря, господин Гербранди. Сега давам думата на докладчиците в сянка от името на НП, госпожа Айус. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Хербранди. Според мен има два трудни в проблема по това предложение, 30 намаление, така че да постигнем целта за 2020 година. За референтни години се използва 2016, 2017 и 2018 тези емисии ще бъдат под целите за 2020 година. Всъщност, Европейската комисия взима емисии от държавите членки, на които те имат право. Според мен това е спорен въпрос, господин Хербранди Внесени са изменения по този въпрос. Друг е, проблем. Как да се отчитат емисиите от е, земеползването? Този механизъм за гъвкавост е асиметричен по своята природа ние трябва да отчетем емисиите, но намаленията не могат да се отчитат, тъй като те и имат таван. Напълно е възможно да отчетем факта, че поглъщането на CO2 от горите е най-естественият начин за намаляване на CO2. И това е много по-ефтино от улавянето и съхранението на въглерода. Има и други механизми за гъвкавост, с, на които няма да се спирам. Ще ги отразим в изменение. Що се отнася до промяната на името на регламента, това е възможно. Но аз съм съгласна с това, което казвате, че аз не смятам, че разпределянето на усилия, е кой знае колко трудно понятие за разбиране. Съгласна съм с идеята ви за саниране на сгради. Много сгради в Европейския съюз имат нужда от ремонтирани също така разпределенето на усилията трябва да е възоснова на БВП на глава от населението. Страна като Италия а, изпитва затруднения, но това е договорно в съвет. Линейната траектория за 2020 възоснова на годините, които споменах. Докладчикът изтегля а, намаляването на емисиите с а, 3 години. Има обаче редица страни, в които намаляването на емисиите може а, да се обясни с кризата. Стоеността на емисиите би била по-висока, така че според мен не е разумно да се използват кризисни години като основа за намаляване на емисиите. Хубаво е да огледаме този въпрос по-подробно. Имаме нужда от система, която да стимулира държавите да спазват целите преди да изтече срока. Що се отнася до националните цели, е, които биха били 80% намаление за всички. За тази цел комисията използва основата на своите предположения и приема, че до 2300 година ще има намаление на емисиите. Това не означава, че ще се постигне изравняване. Напълно е възможно да останат различия на последно място в доходите на глава от населението. Мисля, че е много рано да започнем да поставяме цели за 2050 година. Емисиите трябва да се е, намалят чрез поглъщане от горите и други подобни докладчикът предлага 290 милиона, но предложението на комисия дори не използва потенциала на това предложение. Говорим за поглъщане на въглероден диоксид – и това е много по-ефтино от улавянето и съхранението на въглерод. Така че тук не съм съгласна. Освен това докладчикът говори за нулеви нетни емисии през втората половина на века. Не виждам как можем да произвеждаме определени сълскостопански или индустриални стоки без емисии – Единственият начин това да стане е да се осигури поглъщане в сектора и това трябва да се отчете те в системата за търгове. Предложената система за търгове е доста сложна Много е трудно да се... Много трудно разбираема е тази система. Имаме нужда от нова система за търговия с емисии за секторите, които не са обхванати. Нужен е много по-внимателен анализ. Ние трябва да намалим разходите за държавите членки. За някои държави членки това означава да се използва капацитета за поглъщане на горите и земеползването. За това би трябвало да можем да отменим правата на квотите. Това е важно за много страни и сектори и не можем да го пренебрегваме. Обедена съм, че ще продължим да обсъждаме този въпрос и ще постигнем споразумение. Благодаря, госпожо Аюсо. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Гербранди за изложението и за предложените изменения. Много от въпросите вече бяха обсъдени, така че няма да бъда пространна. Но веднага ще кажа, че съм съгласна с господин Гербранди с това, че целта е да се предвижваме към нисковъглеродна економика. Споразумението в Париж а, направи тази тенденция необратима. А, това се споменава многократно, но е безполезно да правим красиви изказвания за борбата срещу измененията в климата ако не използваме всички възможности за изпълнение на споразумението от Париж. Аз мисля, че новият регламент за измененията в климата трябва да съответства на амбицията от споразумението в Париж и трябва да се основава на глобален ангажимент. Не само да останем по 2% Целзий, но и да се стремим към, едно, към градус и половина. Смятам също така, че този регламент трябва да съответства с целта за намаляване на емисиите с между 80-90% 2050 година. Трябва обаче да избегнем и тези вратички, които подкопават е, целите. Подкрепям подхода на докладчика за по-дългосрочен, за по-дълъг хоризонт, защото то по такъв начин осигуряваме е, предвидимост за държавите членки, частните е, инвеститори. Ако искаме да насърчим инвестициите в капитал емки сектори, ние трябва да е, отчетем не само следващите 5 до 10 години, е, трябва да имаме по-дългосрочен е, поглед и да се стремим към устойчиво развитие в по-дългосрочен план. можем да осигурим преход към економика, не щадяща климата и също така трябва да се съкратят конкретно емисии, за да е, станат е, градовете е, по-чисти, да се намали енергийната бедност и да създадат повече работни места в интерес на всички този регламент да бъде максимално стегнат. Той трябва да бъде изпълним, но и реалистичен трябва да ръководи действията на държавите членки и да доведе до прозрачно, издължително планиране и съответните документи. Аз ще внеса някои изменения в е, този смисъл. Очевидно, е, надявам се да водим специализирани дискусии с колегите от ЕНВИ. Благодаря. Благодаря. Госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегата Гербранди за изготвения текст. Основната цел на предложението е прилагането на Парижкото споразумение – както и осъществяването на заключенията на съвета. Но, госпожи и господа, всички сме наясно, че заключенията на съвета не съответстват на целите залегнали в Парижкото споразумение. За това и много се радвам, че докладчикът упоменава Парижкото споразумение в текста си. Така парламентът ще отправи едно важно послание. Постоянно говорим за необходимостта от намаляване на емисиите, най-вече от сектора на промишлеността и от сектора на енергетиката. Продължава да има отрасли, които успяват да заобиколят нормативната уредба или просто фалшифицират резултатите от измерванията на емисиите. Мога да ви дам за пример автомобилопроизводителите – затова е добре да се опитаме да намалим тежеста да вменим повече тежест, извинете, на сградния фонд, на сектори като третиране на отпадъци и селско стопанство. Ще можем да добием пълна представа за размера на емисиите едва тогава, когато вземем предвид и пакета за емисиите от 2016 година. Може ли Европейският съюз да постигне целите си единствено възоснова на предложенията за емисиите на парникови газове? Според мен това няма да е възможно. До 2030 година ще намалим емисиите само с 20% в сравнение с 2005 година. Ако искаме наистина да постигнем целите си, трябва да вземем решения и за допълнителни действия. Има нещо в текста, което наистина много ми харесва, именно идеята за разпределянето на тежеста между държавите членки в зависимост от техния БВП на глава от населението. Добре, е според мен е, че има предложение за рентабилност. Абсолютно задължително е да се придържаме към принципа за рентабилност и ефикасност. Защо комисията предлага разпределянето да започне едва през 2020 година? Мисля, че времето трябва да започне да тече от момента, който се предлага и за разпределянето на усилията. Не мисля също така, че за отправна точка трябва да служат емисиите от 2016 година. Това ще се отрази добре на държави, които споделят усилията, но няма да се отрази добре на държави, които вече са поели някакви ангажименти и изпълняват задълженията си. Тези държави ще бъдат санкционирани, а други, които се възползват от механизма за споделяне на усилията, ще бъдат възнаградени. Траекторията до 2030 година трябва да бъде обвързана с траекторията до 2050 по въпроса за механизма за гъвкавост и възможността за отмяна на квоти. Съгласна съм с предложението, но мисля, че трябва да предвидим ясни правила, така че да не се излага на риск стабилността на схемата за търговия с емисии. Има нещо, което не ми харесва, а именно категоризирането на държавите членки в зависимост от това какъв дял от емисиите им се падат на държавите, членки се категоризират в три групи. Като цяло не харесвам предложението на докладчика, тъй като то ще се отрази добре на онези държави, които никога не са изпълнявали задълженията си. Сега Просто предвиждаме вратички за тях, за да нямат проблеми след 2020 година. Имам предвид държави като Германия, Холандия и други. Съжалявам, че не мога да остана до края на заседанието. Отложихме обсъждането на тази точка за днес, а аз не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 Господин Айкал, благодаря на господин Гербранти за първата версия на проекта доклада. Нека да започна дори с заглавието. Винаги е, съм за това е, заглавията да бъдат е, добре разбирани от публиката извън затворното пространство на Брюксел. Но когато започнем с такива заглавия, трябва да дадем и резултати след това. И ако ще слагаме това заглавие, ще трябва да си изпълним задълженията от Париж, да го направим тогава. Е, много добри са измененията за началото, по-дългосрочната перспектива да се намаляват елементите на гъвкавост. Това са по-добри е, неща от е, предложението на комисията. Но, пак да кажа, ние все още не си изпълняваме ангажиментите от Париж и е редно да започнем да го правим. От НП, на НП мога да кажа, не мога да подкрепа тези, които казват, че не могат да подкрепят е, нулевите емисии, нека да са наясно, че е, е, нетните нулеви емисии във втората половина а, на века, всъщност това бе текст а, подписан в Париж и става дума за целия свят. Значи а, е, развитите региони трябва да върват доста по-бързо. Значи ако в света трябва да има нулеви нетни емисии в средата на века, така както се е прияло по споразумението от Париж, Европа трябва да действа по-бързо. И там докладчикът говори за по-дългосрочни перспективи минус 80, минус 95, обаче всичко тук се свързва с така сценария 2, 2 градуса. И е, престана в един момент да цитира докладчика по-високите цели. Така че ще получите а, някои предложения от нас за до допълнително подобряване на текста, господин е, Гербранди. Много интересно тук докладчикът коментира в бележките си ако ще се говори за възможности за гъвкавост по регламента за земеползване и промяна на земеползването, вие казвате, че трябва да е, е по-малък, е, по-малка възможността за гъвкавост, обаче не възприемате предложението от оценката за въздействието и въпросът ми е защо не. И после въпросът е, искаш ли да, искаме ли да свържем тези две неща? В края на кращата Емисиите е, от земеползване са напълно различни от емисиите е, от изкопаеми горива, така че ние как ще ги съчетаем тези системи? Е, чисто научно казано няма смисъл да ги съчетаваме. Дискусията е много сериозна. На ниво докладчици в сянка ще продължи и така имайте предвид, че ще очаквайки този дебат ще ви подадем а, изменения. За възможностите за гъвкост в схемата с търговия с емисии, докладчикът изобщо не засяга тази тема. Не знам, може би от Нидерландия, защото е, сигурно си има съображения. Но все пак Странно е, че даваме възможност на по-богати страни да използват възможностите за гъвкавост в схемата за търговия за емисии. Те ги получават безплатно и после си компенсират емисиите в, схеми, в областите непокрити от СТ. мисля, че и тук ще засегнем този въпрос в нашите изменения. И Съвсем накрая за платформата за, търговия, за търговете не мисля, че трябва да се обвързва тази идея 150 милиона, защо те трябва да са свързани с отправната година. Ако, губиме, ако изгубиме нали, идеята за отправната година, ще изгубим идеята за търговете, така че това е, е опасно. Нека да подкрепем идеята за платформа за търгове, но е, да си помогнем и да не, е, да не обвързваме тази идея с отправната година. Тук също ще получите предложения. Значи като цяло подкрепа за посоката, в която се върви, но ще има предложения за реално изпълнение на споразуменията от Париж, а не само да си останем само с твърденията, че го правим, а всъщност нищо не правим. Uh, Благодаря, господин Ейкаут. Мадам Еви. Госпожа Еви. Благодаря. И според нас измененията според нас имат нашето съгласие, особено по-дългосрочният период, независимо от това, е, независимо от това, че, става, че се предлага по-малко от 80%. Без да се разпросирам подробности, това е, може да бъде път, е, който да предприемем, въпреки, че има и други по-ефективни пътища, що се отнася до системата за търговия с емисии, ние не смятаме, че предложението държавите членки 10% да се приспадат в продължение няколко години е приемливо. Това може да бъде опасно, защото могат да се предприемат закъснели действие, което ще има отрицателен ефект върху намалението. Предложението за намаляване на кредитите за земеползване и промяна в предназначението на земята би било по-правилен подход. По този начин ще се занулят тези кредити. и ние ще представим изменения, които са насочени към различните инструменти за гъвкавост, за да направим този регламент, регламент по-амбициозен. Това е, този регламент е стълб, който в усилията за намаляване на емисиите на парникови газове, защото директивата за за системата за търговия с емисии има много недостатъци. Благодаря на докладчика и ние е, очакваме да има добро сътрудничество. Благодаря. Сега колегите, които искат да се изкажат. Госпожа Кастингер. Е, Благодаря, госпожо председател. Ще продължа там, където приключи госпожа Еви. Аз също много бих се радвала, ако докладчикът прояви готовност да съгласува позицията си с позицията на други ресорни комисии, които работят по този акт. Най-вече комисии, които работят по предложението за ЛУЛУСИЕВ. Мисля, че ако искаме да изготвим един добър пакет за климата и енергетиката, трябва да действаме изключително съгласувано. Радвам се, че още от самото начало можахме да установим добро взаимодействие с Комисията по селско стопанство, тъй като основните проблеми са в селското стопанство и в горското стопанство. Селското стопанство и горското стопанство са сред най-засегнатите отрасли. Всеки селскостопански производител, всеки работещ в сектора на горското стопанство вече усеща на гърба си последиците от измененията в климата. Тези два отрасъла имат много голям интерес от това, да се намерят добри, съгласувани, най-вече реализуеми решения. Затова мисля, че трябва да работим заедно с Комисията по селско стопанство. Няколко думи за механизма за гъвкаво управление, по-точно за Лулусиев и разпределянето на усилията. Намаляването от 280 милиона на 190 милиона тона, според мен е една идея, която много трудно ще се осъществи. Би ли могъл докладчика да разясни как си представям тази своя идея на практика, още повече като се има предвид, че някои отрасли ще бъдат силно засегнати от това предложение. В разискванията не правим ясна разлика между двата вида емисии на въглероден двуокис, независимо от това какви са политическите ни пристрастия. От една страна съществува така нареченият зелен въглероден двуокис, който се изпуска от растенията. Във връзка с това вече сме говорили за биомасата. Другият вид въглероден двуокис е от е, емисии от използването на изкопаеми горива тези емисии не могат да бъдат погълнати. Мисля, че трябва да подходим различно към двата вида въглероден диоксид. Ако не го направим, ще постигнем много малък напредък. Мисля, че при спадането нетните поглъщания за Лулусиев за отраслите извън СЕТЕ трябва да са в ограничен мащаб. Устойчивото управление също трябва да е обект на възможности за компенсиране. Ако не успеем да приобщим засегнатите страни, ако не им изясним, че действително трябва да предприемат действия, ако предложението ни проистече само повече бюрократична тежест, то мисля, че нищо няма да постигнем. Мисля, че сме абсолютно задължени да постигнем успех. За целта трябва да приобщим засегнатите страни. Не можем да провеждаме политика в областта на климата и околната среда, без да приобщим работещите в горското стопанство и сълскостопанските производители. За това трябва да работим на базата на консенсус. Нека не стъпваме на клишета, нека не се опитваме да полемизираме мисля, че всички преследваме една много значима цел. Много е заложено на карта, затова и всички трябва да са готови да допринесат за постигането на успех. Освен това няма значение как ще е озаглавен текстът. Важното е да се работи на практика. Uh, Благодаря, госпожо председател искам а, да благодаря на докладчика Гербранди за предложението и за положените усилия за доразвиване на темата. В Европа често има една тенденция да упростяваме всичко и да говорим за, в съкръщения, съкръщения, които са неразбираеми за външния свят и европейските граждани не са наясно с това, което правим, така че и можем да обсъждаме наименованието. От друга страна, предложението не е само за системата за търговия с емисии. Това е, разбира се, много важен елемент. Няколко наблюдения е, за онези аспекти, отнасящи се до изходния е, за, за изходната основа за емисиите. Ще се спра за изходния момент. Е, проекта говори за референт на година 2017 като се е, запазва средното ниво 2017 и 2018 година. Това е, е неблагоприятно за някои страни, които от е, години осъществяват съответна политика. смятам, че е добре да приемем дата и механизъм, така че да се отчитат усилията на страни, които предварително са намалили емисиите и да не ги наказваме. Аз ще внеса изменения. От друга страна, с а, изменения 18, докладчиката говори за намаляване на пар... емисии от парникови газове за период 2030 година. Той говори за 80% намаляване. Всъщност Европейския съюз в Париж е политически ангажимент да намали емисиите в дългосрочен план и да бъде с глобален лидер в борбата срещу промените в климата. Мисля, че е, не е разумно да предприемаме задължително правно обвързващо предложение в доклада от сега на възоснова на хода на международните преговори ще се опитаме да постигнем целите до края на века, за да можем също така и да не пречим економиката. Проектът, представен от колегата, предвижда таван от 190 милиона. Тук бих искал комисията да изясни как ще се разпределят квотите между страните. Това не е толкова лесно разбираемо. Ето защо си запазвам правото да внеса поправки, с които да изразя своето становище по тази част от доклада. Господин Лайнен има думата. Благодаря, госпожо председател. Говорим за три отрасъла – транспорт, сграден фонд и селско стопанство. Три отрасъла, в които темпът на намаляване на емисиите през изминалите години по-скоро бе бавен – дори, може би, се стигна и до точно обратното, именно увеличаване на емисиите от тези отрасли. Затова, според мен, предложението на комисията е своевременно. Мисля, че трябва да се предвидят задължителни целеви показатели за намаляване на емисиите, най-вече по отрасли. Господин Гербранди е изготвил добър доклад, в който се съдържат редица предложения за подобренията, които целим. Мисля, че трябва да отправим поглед и отвъд 2030 година. Важно е действащите лица да могат да планират в условия на сигурност. Важно е за отделните отрасли да е ясно какво ще настъпи след 2030 година. Между 2030 и 2050 година. Трябва да се предприемат действия за приспособяване с оглед на Парижкото споразумение. за периода 2018-2023 година в доклада се заявява, че Европейският съюз трябва бързо да предприеме действия, евентуално да преразгледа целите си Началото на траекторията е предвидено за 2017 година в текст. Не би било добре до 2020 година да нараснат емисиите. Затова според мен е добре периода да започне да тече през 2017 година. Лулусиев също съм казвал в миналото, че това е вратичка за залагането на по-малко амбициозни цели за транспорта и сградния фонд. За това трябва да се ограничи нивото на гъвкавост по ЛУСИЕВ. Но селското стопанство също може да внесе ценен принос, както каза господин Хербранди, когато се засаждат дървета, в крайна сметка те се отсичат и изгарят, от което също проистичат емисии не бива да се залесява единствено за целите на економиката. Трябва да се залесява и за целите на опазването на околната среда. Т.е. горските масиви не бива да се изсичат. Така ще може да се произвеждат екологичен въглероден блокис. Какво е мнението на комисията по този въпрос? В Европейския съюз има големи площи, които не се стопанисват и могат да се използват за целите на действията в областта на климата. Накрая ще се спра върху предложението за платформата. Наистина някои сгради трябва да бъдат санирани в спешен порядък. По инвестиционния фонд вече са предвидени няколко милиарда за целта но финансирането никога не е достатъчно. Въпрос към докладчика. Доколко ще е сложна тази система? Ще се предвидят други видове тръжни процедури? В случая става дума за малки суми. Но каква ще е бюрократичната тежест, която ще проистече от тази нова система? Ще бъде ли тя съразмерна на тези ниски суми? Благодаря, господин Фелнер. Благодаря. Първо, подкрепям изказването на господин Лавия за националните цели и разпределението. Малко ми е трудно да проследя логиката, не знам дали е, трябва изобщо да се опитваме да променяме нещо в това отношение, но, както комисията каза, те използват БВП като ключов компонент в определене на националните цели. Ако сме сериозни за климатичните промени и ние и бързаме така както твърдим, не виждам защо критерият трябва да е нещо друго, освен разходоефективност. И е, като глед, чета текста от гледна точка на БВП, е, значи Швеция, Люксембург, е, е Люксембург има два пъти БВП на Швеция, Малта е ниско долу. Значи, commitment of Sweden, but, but far from, from half when it comes to GDP. Uh, there's, there's simply... Няма логика. Ако мога да намеря едно, една някаква нишка, която да минава през предложението, е, то е, че големите емитенти трябва да си намалят емисиите. Това е единствената логика. Е, сега, е, сигурно това, тая договорка е била постигната между страните членки посред нощ, но мисля, че трябва да се намери начин, е, за да мога аз да се върна и да кажа нещо подобно на, из, на избирателите си. Иначе тези цифри няма шанс да мога да им го обясня. Нямам шанс да, да намеря логика. Та давам възможност на комисията да ни я обясни, защото аз лично не я намирам. Второ, не може да не се смесва обсъждането за регламента за земеползване и промяна на земеползването и другите теми. И е, леко започвам да се изнервям, като слушам уважаемия докладчик, е, когато става дума за урязване на кредити, и да се е, гарантира така постоянната е, възможност за поглъщане. Няма, няма такова нещо като постоянно освояване или поглъщане на емисиите. Дърветата си растят, е, растят, умират и после имат емисии. Те, дърветата са като хората, нали? в пубертета консумират много, след това намалява. И единствения начин, по който можем да гарантираме ефективното използване на възможността за поглъщане на емисии е да е, има и ефективно използване на горските продукти да има растения е добра политика за околната среда. Може, поне от гледна точка на климатичните промени. Не може е, само обаче да планираме да, да съдим дървета и да ги оставаме да се стоят. Това няма да доведе а, до резултати. Не можем да вървим а, е, в посока намаляване кредитите по регламента за земеползване и промяна на земеползването и след това да намаляваме възможностите не можем да седим на ниското ниво на амбиции, който имаме сега. Само 60% от е, растежа в е, горите ни е, покриват нашите нужди. Ние нямаме проблема с обезлесяването в Европа. Трябва да си помислиме как да използваме горите за подобряване на борбата с климатичните промени и да намаляваме кредитите за тях, според мен не е добра идея. Elnök asszony, köszönöm a szót. Azt régóta tudjuk, hogy minden... Господин Балчев, благодаря. Ние сме напълно наясно, че всички пътища водят до Рим но вече е, от една година сме наясно, че всички пътища тръгват от Париж по отношение на климатичните промени. Дори заглавието на доклада прави тази преправка, препратка. Извинете. А, защо КОП-21 е кръгален камък? Защото в края на кращата заявихме, че поемаме законно обвързващи ангажименти. Аз подадох а, писмен въпрос към комисар Каниете в смисъл да получа отговор доколко Споразумението предвижда ангажименти за щатите, ако се смени властта там. Защото не ми е точно ясно какво означава правно задължение за всяка подписала на дър... подписала държава. И комисията отговори, че те очакват, че е, всички страни ще под... подписат съответните законодателни текстове и че няма никаква опасност. Обаче господин Трамп пое властта и е, виждаме какво се случва с сайта за климатичните промени на Белия дом. Той изчезна, има си нов е, енергиен план на щатите. И е, където се казва, че плана за климатични действия ще бъде спрян че няма да има ограничения за енергетиката, че ще има увеличение на надниците. Изобщо никъде не се споменава споразумението от Париж. Сега, наясно съм, че ние в нашата комисия трябва да си гледаме непосредствените задачи. Homokba a fejünket, hát az Európa körülbelül 10 е и да си изпълняваме собствените ангажименти, но не можем да си затваряме очите пред това какво се случва в, е, по света. Европейския съюз е, отделя само 10% от е, емисиите на световно ниво, т.е. проблемът е световен. Сега, ние не можем да започнем с инициативи, но бихме могли нашата комисия да излезе с устен въпрос към комисията и съвета, да ни отговорят в пленарна зала какво смята Европейския съюз да прави като играч на световната сцена. Така че да се спазва споразумението от Париж от втория най-голям замърсител – Штатите – защото ако ще предлагаме само празни планове, няма да стигнем до никъде. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch herzlichen Dank an den äh, Господин Линц, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за проект от доклада. Ще се спра върху казаното от господин Кристофер Фялнер и госпожа Кюстингер, най-вече за връзката между Лусиев и един друг инструмент. Мисля, че трябва да запазим нивото на гъвкавост, така както е предложено от комисията. Според мен, трябва да предоставим стимули, трябва да признаем постиженията на горското стопанство и на селското стопанство, както и предизвикателствата, пред които са изправени тези отрасли. Мога да ви дам за пример производството на храни, например, или биоекономиката. 280 те милиона тона, предвидени по ЛОЛОСИЕВ под формата на кредити, не би трябвало обаче да доведат до намаляване на амбициозността на целите в областта на транспорта или сградния фонд, например. според мен и кредитите от управлението на горите трябва да бъдат включени в тези 280 милиона тона. Има и още нещо важно, с което към момента не съм наясно. Не ми е ясно какво има предвид докладчикът с изменения 22 и 23. Не проистича ли от тези изменения задължение за Лулусиев. Няма ли да се стигне до свръхизпълнение на целта? Uh, Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, на господин Мецкер. Имате думата, за да вземете отношение по казаното. Благодаря. Поздравления и за избирането ви за председател. С удоволствие ще работим с вас в бъдеще. Предавам ви и благопожеланията на нашия ресорен комисар. Бяха повдигнати няколко въпроса. Може би трябва да започна с един много важен въпрос, а именно разпределянето на целите. Защо сме ги разпределили така, както сме ги разпределили. За да ви отговоря на този въпрос, трябва да се върнем на заключенията на съвета от октомври 2014 година. Тогава държавите членки разгледаха оценката на въздействието, извършено от Европейската комисия, обсъдиха различните възможни варианти. Стигнаха до заключението, че целите трябва да бъдат разпределени справедливо. Знаете, че има разлики в финансовия капацитет на отделните държави членки. Затова основният критерий, който бе заложен, бе БВП на глава от населението. В зависимост от БВП на глава от населението бяха определени целите за отделните държави членки. Необходимо е също така да има и рентабилност. Тази цел ще бъде постигната, тъй като по предложението се предвижда гъвкавост. Целите няма нужда да бъдат постигани само от една държава членка. Трябва да бъдат постигнати съвкупно, т.е. могат да бъдат постигнати от съседни държави членки. Предложението има три цели – справедливост, рентабилност и екологосъобразност. Сега ще се спра върху въпроса на господин Лавия за това как се изчислява гъвкавостта по Лулусиев. В предложението се предвижда, се казва изрично, че има нисък потенциал за смекчаване в селското стопанство, тъй като се използват азотни оксиди. Това бе свързано с предложението за Лулусиев. Много е различна ситуацията в държавите членки в областта на селското стопанство. На някои държави членки се пада много висок дял от емисиите на азотен оксид и метан в секторите, в които се споделят усилията или секторите извън СТЕ. Използвахме подход на три нива. Тези държави, в които е, има много малък проблем, онези, в които се наблюдават средни стойности и такива, в които стойностите са изключително високи. Там, където на селското стопанство се пада много голям дял от емисиите по въпроса за целите на предложението. Целта е да изпълним настоящите си ангажименти по споразумението от Париж до 2030 година. В дългосрочен план Комисията през 2011 година направи оценка на въздействието. Излезе с пътна карта за въглеродните емисии – Междувременно комисията осъзна, че целите залегнали в Парижкото споразумение трябва да бъдат обект на по-нататъчен анализ, включително и целта за ограничаване на годишното увеличение на температурата. За това би било малко прибързано да предвидим цели за след 2030 година. Ще трябва да изчакаме също така и доклада на Международната експертна група по измененията в климата. Загрижени сме във връзка с някои изменения, като изменения 22, 23 и 25. От тези изменения може да проистече голяма административна тежест. В тях се предлага отделен план за Лулусиев. Така се дублира предложението на комисията по управлението на Европейския енергиен съюз. Там предлагаме държавите членки да излязат с национални планове за климата и енергетиката, в които да бъдат включени и мерки за селското стопанство и горското стопанство. По въпроса за търговете, От това предложение също ще проистече административна тежест за нас и за държавите членки, най-вече за Лусиев. За Лулусев изисквате годишно отчитане. Отчитането на годишна база е нещо, което не е било прилагано до момента. Ние предлагаме отчитането по ЛУЛУСЕВ да е на всеки 5 години. Ако ще се отчита всяка година, неимоверно ще се увеличи административната тежест за държавите членки. Комисията ще трябва да изчака и доклада на Европейската агенция по околна среда. Европейската комисия има право на законодателна инициатива, длъжна е също така да извърши независима оценка на въздействието но ако последваме вашите предложения, ще надхвърлим правомощията си. Не бива да се спирам и върху въпроса за актовете за изпълнение и делегираните актове. Всички знаем какво ни очаква по време на преговорите. По предложенията за пределните стойности, траекторията, гъвкавостта, според нас всички тези въпроси са отчетени в настоящата оценка на въздействието. Освен това, те ще бъдат и обект на политически избор, резултат от преговорите между парламента и съвета. Това ще са основните теми на преговорите между със законодателите в лицето на парламента и съвета. Thank you very much. Благодаря. Думата има докладчикът, който да обобщи дебата. Да, благодаря, госпожо председател. Няма да се простирам на широко, тъй като ще имаме време да обсъдим въпросите обстойно през следващите седмици и месеци и е вече 6.30. Няколко коментара обаче във връзка с казаното от колегите. Първо като докладчик е, ако ЕНП смята, че отивате твърде далече, а зелените смятат, че не сте достатъчно амбициозен, очевидно сте някъде по средата, т.е. от гледна точка на баланс – може би съм го намерил. Не разбирам от друга страна казаното от колегите. някой от е, е, тях получиха много умел отговор от комисията. Е, ком... На някои от въпросите беше даден отговор от самите колеги. Като цяло мисля, че има широка подкрепа за линията, която съм избрал и трябва да видим дали, конкретни, дали, дали определени формулировки и думи са точни. Това не означава, че в крайна сметка предстои политическо решение. Комисията беше права, когато каза това в своето изявление. Аз съм използвал оценката на въздействието на комисията и оставам в рамките на разходите. политическите решения са в, остават в тези граници и за това започнах първото си изявление, а, като посочих колко е спешена политиката за климата и малкото време, което ни остава. Госпожо и що се отнася до поглъщането 0% емисии след 2050 година, включва и капацитета за поглъщане от гори, затревени райони и така нататък. Ще видим как ще продължим, как ще доразим този въпрос. Чух много подкрепа от страна на социалистите и аз очаквам с нетърпение предложение е, от тях. Госпожа Конечна си тръгна, но мисля, че аз имах основания за решението, което взех, ако използваме само от 2020 година, и има, има опасност да не спазим целта за 2030 година бар тейкаут. Да, съгласен съм с много от коментарите по 80%, които съм включил в измененията са 2050 година. Това е сравнимо с 2005, а не 90 година. Така че има разлика. А, и в... освен това, вие не сте сред най-амбициозните. Тук съм напълно съгласен. Сравнението е с 2005 година. Няколко думи за Лулусиев, госпожа Кьостингер, господин Линкс, господин Лавия, Кристофър Фелнер. Ако съм разбрал нещо през последните 7 години е да не се спори за дърветата и горите с скандинавските страни, така че няма да го правим, обаче едно по, една по-обща идея. Повечето гури съществуват. Те имат прекрасен капацитет за поглъщане. Ние като хора създаваме огромен проблем за климата. Напълно съм съгласен с казаното за управлението на горите какво и как помага това за, намалява, за намаляване на замърсяването. Въпросът е дали трябва да извадим това от емисиите в други области. Според мен не. Или ако го допуснем да бъде в много в определени граници. Аз аз вярвам в способността на селското стопанство да намалява емисиите, но заедно с това селското стопанство трябва да работи за намаляване на емисиите. Не е лесно, но трябва да се направи. И ако не започнем сега, проблемите ще се задълбочат в бъдеще. Мисля, че успях да обхвана повечето области. Е, един комент коментар от Йолайнен дали няма опасност от бюрократизация. Възможно е, така че трябва да огледаме нещата много възможно. Ще, ще проведем разговор с комисията. Структурата на системата за търговия с емисии е на лице. Е, като либерал Искам максимално да се избегне бюрокрацията, но принципът е правилен. Ако можем да намерим начин да намалим бюрокрацията, но да заедно с това да използваме възможностите на разпределение на фонда, Резултат ще бъде добър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички участвали в дебата. Крайният срок за внасяне на изменение 1 е февруари, 12 часа на обяд. Ще гласуваме в нашата комисия на 30 май. Нямаме, няма нищо по точка разни. Следващото заседание 35 1 януари в Брюксел в 3 часа след обяд. Ще се видим тогава. Благодаря ви.